за бедните страни, където националната администрация и местните власти ще бъдат изправени пред увеличение на градското население, т.е. повече отпадъци. Сега сега приключваме изказванията от една минута. Преминаваме сега към обсъждане на докладите. Преминавам към доклада на Рикардо Кортес Астра за сътрудничеството за развитие и давам за 4 минути думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в рамките на настоящите преговори за новия инструмент за сътрудничество за развитието през периода 2014-2020 година, моят днешен доклад – е трябва да изпрати ясно послание до съвета и комисията. Латинска Америка не трябва да се забравя, не трябва да излиза извън нашето внимание. Много страни от Латинска Америка са достигнали своите цели за растеж и сега се приема, че те нямат повече нужда от помощ за развитие. Но в тези региони има голям растеж, същевременно и голяма неравнопоставеност. Голяма част от населението на света живее в Южна Америка и много голяма част от това население има на ден не повече от 2 долара. И 20% е процентът на лицата, които страдат от недохранване. Това са проблемите на Латинска Америка. И тук Европейският съюз трябва да изиграе важна роля една економически силна Латинска Америка, която се бори за своето собствено развитие. На този фонд Европейският съюз трябва да изгражда сътрудничеството, което му е нужно. Радикалният подход, който предлага комисията, се опира изключително на економически критерии. Има страни обаче като Еквадор, Колумбия или Перу, които не получават повече от нас помощ на двустранна основа. Има обаче и е, помощ за развитие за Южна Африка, която има много по-добри економически показатели от Еквадор и Перу. Господин комисар, имаме някои резерви по отношение на дискриминирането на Латинска Америка във вашето предложение. Ние изискваме отговорна позиция. Трябва да бъдат използвани други показатели. Броят на различните кризи, броят на лицата в неравностойно положение и така нататък. Това могат да бъдат критерии. Следващият инструмент за сътрудничество трябва да продължава да преследва целта отстраняване на бедността. Ние трябва да вложим повече в политиката за развитие на Европейския съюз, като създадем модел на сътрудничество, приспособен към даденостите на всяка страна от Латинска Америка. И аз мисля, че това е силно политическо послание, което бихме могли да отправим към нашите партньори в Латинска Америка. Трябва да се опитаме да е, заздравим економическия и социален успех в Латинска Америка. Необходим ни е нов подход, при който има споделяне на отговорността и се оказва подкрепа на целия регион. Е, към това спада ефективна данъчна и бюджетна политика, предоставяне на основни социални услуги, инвестиция в изследователската и развойна дейност и е, борба с несигурността по улиците сътрудничеството трябва да е насочено към помощ за по-слабите. Затова ние искаме е, да се запази сумата, предвидена за Латинска Америка. Това правим в нашия доклад и всяко пренасочване на средства трябва да се извършва само в рамките на региона. Предложението на Европейската комисия – предвижда заличаване на 11 страни от двустранното сътрудничество. Това е радикален подход, който не подкрепяме. Искаме нова насоченост на инструмента за сътрудничество. Благодаря на докладчика, господин Бисъс. Аз искам да попитам господин Бизаса Иксела, да ви попитам дали е, имате въпрос свързан с синя карта или е, въпрос с е, привличане на вниманието. Давам ви думата. Става въпрос по процедурата за привличане на вниманието. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря и, и да поздравя господин Кортес Ластра за отличния доклад. Латинска Америка през последните години познава огромен економически растеж, към който ние, за който ние сме е, допринесли. Затова ние не трябва да оттегляме своята помощ изведнъж, а постепенно, за да може да създадем условия за укрепване на правовата държава и консолидиране на економиката. Въпреки че е, растежа, економическия растеж в е, Латинска Америка е близо 4%. Има огромни региони, където бедността е ужасна. Същевременно Европейския съюз има интереси и трябва заедно с страните от Латинска Америка да работи за посрещане на новите економически предизвикателства. Благодаря ви. Следващият оратор. Следващият оратор, госпожа Миранда. Благодаря. Аз искам първо да поздравя господин Кортес Ластра, защото в подхода му се има предвид е, развитие и на районите в Латинска Америка. Ние в никакъв случай няма да гласуваме за резолюция, в която се нарушават вече постигнати права и помощта, която сме отпускали до сега. Защо? защото ние гледаме с други очи сега на Латинска Америка. Когато се появиха сигнали за социален напредък, които обаче не са достатъчни за борба срещу бедността и е, изключването на много хора от обществения живот, ние трябва да имаме предвид, че местното население ни е много признателно и трябва да подкрепяме това. Е, госпожа, господин Ферера има думата сега. Благодаря, господин председател. Е, е, в Латинска Америка в момента тече един от най-изненадващите и воодушевляващи процеси в света. Е, с помощта на регионални организации и предвид последиците от помощта от Международния валутен фонд, виждаме, че континента тръгва по пътя на економическия напредък и на справедливостта. Въпреки световната криза, неравенствата в обществото намаляват, особено в областта на социалните права. Разбира се, трябва да признаем, че все още има изоставане, че има пропуски, е, че има нови предизвикателства в развитието и помощта за развитие. В различни страни има нова ориентация на сътрудничеството, така че трябва да се мине от покровителстването към е, е сътрудничество, с което се развива науката и развойната дейност, като се спазва суверенитета на народите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да обърна внимание на правата на човека, най-вече във връзка с доклада, който току-що изслушахме. Особено важно е при всяко споразумение, което сключваме, да поставяме като неотменно условие спазването на правата на човека. Това се отнася най-вече за случаите, когато в дадена страна се нарушават правата на граждани на Европейския съюз. Имам предвид Колумбия, където Туашо Елет от години се намира в предварителния арест в Боливия и е, съгласно боливийските закони това е, състояние не може да се запази е, до безкрайност, но до сега той не е освободен. Това означава, че не се спазва изискването за честен процес и за това моля органите на Европейския съюз правата на човека да се спазват повече в тези страни. Следващият оратор е Ярослав Пашка. Благодаря. Латинска Америка е регион, където положението се подобрява все повече и повече. Има все още повече от 180 милиона граждани, които живеят под прага на безността, поради което ние трябва да вземем предвид тези специфични условия при помощта за развитие. Днес говорихме за това, че новият проект на комисията, където се взема предвид предоставянето на митнически преференции, може да окаже отрицателно въздействие върху този регион. Обеден съм, че чрез подходящ механизъм, който се комбинира с материална помощ, ние бихме могли и в бъдеще да повлияем положително развитието в Латинска Америка. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Националните економики в Латинска Америка не бяха толкова тежко засегнати от кризата. Там се очаква е, растеж от 4,5%, но въпреки това около 180 милиона граждани живеят под прага на бедността и е, освен това е, мога да кажа, че там са страните с най-голямо неравенство. Освен това е, на 100 хиляди жители там е, има 25 убийства и това прави този регион един от регионите насилие в света. Но е, Латинска Америка е втори по големина търговски партньор на Европейския съюз. Там трябва да се закрепят обаче принципите на правовата държава, също така да се подобри здравеопазването, образованието, така че да можем да окажем помощ за самопомощ, така че да се възползваме от подобряването на ситуацията там. Благодаря. Председателят, има ли адхок изказвания по тази точка от дневния ред? Виждам, че не. Господин комисар Дегух, давам ви думата. Uh, Благодаря, господин председател. Докладът е много своевремен в момент, когато определяме рамката за бъдещето сътрудничество между Европа и страните от Латинска Америка. Той ще бъде един огромен принес към преговорите и обсъжданията, свързани с ИСР и определяне на нашите приоритети. Комисията отбелязва, че основните препоръки отговарят на нашите виждания и на насоките, които ние възприемаме спрямо Латино Америка. Латинска Америка наистина е един конгломерат от различни страни, които имат различни е, най-разнообразни нужди. Много от страните с е, среден е, доход – нямат все още възможност да създадат собствена база за планово развитие. също, същ, същ, същевременно има, вие, вие препоръчвате е, проекти за е, намаляване на бедността, които да бъдат включени в, към различните разпоредби на е, ИСЕРА като тези проекти бъдат насочени към е, областите, където ще имат най-голяма възвръщаемост. Същевременно обаче това означава, че ще трябва да имаме друг вид отношения вече с тези страни на основата на регионални програми, механизми е, механизми, основаващи се на е, сътрудничество юг-юг е, и многостранно сътрудничество на страните от страните. Надяваме се, че нашите отношения ще се развиват все повече. Независимо от разликите в различните страни, комисията смята да отпусне голям дял средства на страните за Латинска Америка по линията на ИСР, като се намери най-добрите стратегии за отделните страни и за група страни. Що се отнася до определенето на стратегиите и приоритетите, е, ние е, в е, четвърти анекс на предложението на комисията се съдържат подобни предложения. Ние ще продължим да участваме все, да продължим да участваме в а, процеса на развитие на Латинска Америка и като целта е да преминем от отношения на донор-бенефициент към а, отношения между а, еднакви равноправни партньори а, и като развиеме партньорството с всяка една отделна страна от Латинска а, Америка. А, радваме се, че вие а, отчитате а, положителните страни на ИСР и